на правилника за дейността ни е нанесъл а, поправки в два важни документа. Ако, както е обичайно, нямате възражение по промените в текстовете, които ще намерите на страницата Seance on Direct, те ще се смятат за утвърдени. Информирам ви, че в сряда ще подпиша два законодателни акта с съвета